to say that uh, Dear, dear uh, since... Уважаеми колеги, продължаваме с девета точка. Но докладчика го няма. С ваше позволение, нека да говорим по 11 точка първо, тъй като там съм докладчик аз. И съм тук. И е по-лесно. Единайста точка. Тя е свързана с отчет пред комисията. Директивата САДКАП. Вчера. Yesterday. Вчера. 20 февруари. Бе проведен първият триалог за предложение на регламент което излага правилата за упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и препредаването на телевизионни и радиопрограми. Това е цялото название на регламента САДКАП. Мандата за преговори на Европейския парламент е, бе прият в комисията Юри през ноември миналата година, бе потвърден от е, пленарната зала през декември по член 69c от процедурния правилник. След гласуването в пленарната зала, докладчикът по темата, господин Темо Велкен, се отказа и стана докладчик Сянка за социалистите и демократите. Следователно аз поех ролята за на докладчик, като председател на преговарящия екип от страна на парламента. Основната цел на този триалог бе екипите да изяснят позициите на съответните институции по основните политически въпроси, както и да се одобри мандат за продължаващата работа, включително подготвителната работа на техническо ниво. Преговарящият екип на Европейския парламент имаше много полезен обмен на становища с посланника и комисаря Габриел. Следните политически въпроси за преговорите бяха одобрени. Обхват на разширяването на принципа на държава по происход, задължително колективно управление при препредаванията, директна техника на включване, както и дати за прилагането на регламента. Освен това, постигнахме съгласие за това, че втория и третия триалог ще се състоят в Страсбург през март и април. Това е, което имах да кажа. Има ли някой депутат, който иска да се изкаже? Not... Няма. И тъй като господин Машталка вече е тук, можем да продължим с девета точка от дневния ред. Разглеждане на измененията на устава на социалните и солидарните предприятия. Господин Машталка, заповядайте. Děkuji, pane předseda. Já se omlouvám především, že jsem se opozdil. Извинявам се, че закъснях. Броя на заседанията трябва да се намали или може би и да се скъсят коридорите в Европейския парламент, защото сърцето ми не може да настига краката ми. Всем колеги, така, първо. Искам да благодаря на всички колеги, колеги за направените изменения към доклада ми за устава на социалните и солидарните предприятия. 165 изменения получих. Те са в следните области. Първо. Определението на социално предприятие и определението на социалната економика. След това да се наблегне на положителната роля на социалната економика в обществото. На трето място да се подчертае, че законодателството в държавата членки е много различно. След това определение отново на солидарните предприятия, какви са техните характеристики, как, какво, с какво се занимават след това управлението на тези предприятия, след това евентуално европейски социален етикет да се въведе, след това критериите за предоставяне на един такъв етикет или марка. Това може да бъде включено в компромисни изменения. 39-то до 43-то изменения според мен са по-проблемни и след това от 45-то до 47-то. Те са от НСЕ. Те искат да се заличат някои от основните характеристики на социалните предприятия. След това идва изменение 96 и следващите изменения, които говорят за този етикет социал, социална марка. Разбирам, че колеги, колегите от Европа на нациите свободата са против всичко това, а, но трябва да кажа, че представителите на предприятията са тези, които поискаха хармонизация на ниво Европейски съюз в подхода. Така че това, което правим всъщност е един опит да се улесни достъпа до обществени поръчки защото това може да бъде бързо припознаемо, разпознаваемо. Но колегите от НС сигурно сами ще обяснят а, своите измерения. Госпожа Регнер не я виждам, но исках да я помоля да обясни своето изменение. Ако я няма, ако не дойде, аз ще поговоря с нея и ще си изясня какво иска да каже, тъй като не мисля, че има големи разлики между мен и докладчиците в сянка, когато говорим за посоката на моя доклад, с изключение на колегите от НСЕ. Смятам, че можем да започнем по компромиси в писмен вид. Мисля, че имаме достатъчно време да си свършим работата. Колегите от комисията по заетост поискаха малко да се отложат нещата във времето. Трябва да се гласува на заседанието през май. Благодаря и очаквам работата с вас активно. Much, Благодаря, господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо бих искал още веднъж да поздравя господин Машталка за добрия и балансиран доклад, с който разполагаме. Видях, че колегите са предложили доста изменения по него и съм сигурен, че голяма част от тях ще допринесат за подобряване на окончателния текст на доклада. Анализирайки измененията, мога да отбележа, че се открояват няколко важни момента. На първо място, важно е отново да отбележим, че целта на предложението следва да бъде постигната в рамките на правомощията на Европейския съюз като изцяло се спазват принципите на субсидиарност и пропорционалност и без да се налагат на държавите членки сериозни изменения в техните регулаторни системи в областта на дружественото право. На второ място, и това според мен е много важно, трябва внимателно да разгледаме въпроса за ниската печалба на този вид предприятия. Някои колеги отиват твърде далеч отхвърляйки напълно възможността те да разпределят печалби. Според мен, предприятията не трябва да носят вина, че правят много пари, а по-скоро да се гарантира, че по-голямата част от тези приходи ще бъдат реинвестирани в дейността на предприятието, така че то да може да постигне своята основна цел и да въздейства трайно и благоприятно на общественото и економическо развитие. И последно, интересни са предложенията за механизми за защита и санкции за неправомерно използване на европейския социален знак. Ако искаме тази система да работи, то трябва да се убедим, че всички посочени в знака разпоредби се спазват стрикно, а самия знак, че е признат във всички държави членки – и не води до поставянето на едни предприятия в по-благоприятно положение от други. Благодаря за вниманието. Merci, monsieur le благодаря, господин председател. Искам да помоля да извините госпожа Розиер, която е докладчик в сянка от групата на социалистите. Аз е, ще прочета нейното становище и искам да се извиня на господин Машталка, защото не мога да отговоря на въпроса, който той поставя към госпожа Регнер. Госпожа Розиер приветства множеството интересни предложения, които са включени в измененията, които ще дадат възможност да засилим европейския социален знак, който се предлага от автора. И тя самата е внесла изменения в този дух, като разбира се, се запази основната идея. Важно е да не се намалява обхвата на предприятията, които могат да се ползват от този знак. Европейските социални и солидарни предприятия не трябва да се разглеждат като такива, които действат само в социалната сфера, най общо в, най-общо в интерес на обществото, като целта е подобряване на условията на живот на населението и културното е, развитие, интелектуалното развитие, моралното развитие, а и физическото развитие на хората. Приложното поле, обхвата, не може да бъде е, концентриран само върху предприятията с нестопанска цел. Много е важно да се признае ролята, която се играе от е, предприятията, които е, работят с стопанска цел в рамките на социалната и со, социална економика, също така и такива с лимитирана печалба, доколкото преследват целите си. Тези предприятия не трябва да се разглеждат като организации с стопанска цел, както е сега, и трябва да могат да се ползват от подходящи мерки. По същия начин, приятия подход не трябва да бъде много рестриктивен, що се отнася до правната форма. Друго предложение също може да бъде подкрепено. Критериите за демократично управление трябва да бъдат обект на особено внимание, тъй като те са в центъра на цялата философия на социалната и солидарна економика и става дума в частност за а, равно участие на всеки. И също така трябва да се разгледа въпроса за разликата в а, размера на възнаграждението. И последно, някои предложения предложения съдържат е, призив е, да се даде възможност да се присъди на някои страни този знак, европейски социален знак. Тя се е, противопоставя на този подход и дори когато става дума за една от целите на този доклад. Този доклад трябва да послужи да се определи обща база и общи критерии, така че да се разработи кохерентна европейска рамка за социалната и солидарна економика. И е обезпокояващо, когато виждам някои колеги, които предлагат изменения, насочени към намаляване, дори изпразване от съдържание на всички тези предложения и доклада социалните и солидарни предприятия са важни за економиката на вътрешния пазар. Те доказаха своя иновативен капацитет, устойчивото си развитие и също капацитета си да противодействат на изключването и безработицата. Госпожа Розие изразява удоволствие, че е работила по тази тема с докладчици и други колеги. Благодаря, господин председател. Well. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Господин Благодаря, господин председател. Аз съм докладчив сянка по тази тема. И тъй като присъствам тук, искам да взема думата най-вече за да благодаря на докладчика за извършената от него работа и мога да кажа, че може да намери пълна подкрепа в групата на зелените за този проект от доклад и защо? Защото се дава нова визия на социалната и солидарна економика, която засяга повече от 14 милиона души в Европа. Т.е. виждате много важна тема. Всички изменения, които внесохме, са в подкрепа на вашия доклад и дори да се опитаме да го обогатим и може би понякога не толкова консенсуален, толкова компромисен. И вие може би ще се очудите от факта, че е, някои неща е, са е, заличени, които са в полза на работниците и на европейските работодатели. Не бъдете изненадани. Аз мисля, че е, ролята на тези предприятия не е нито да защитават работодателите и работниците. Е, и е логично всичко, което да, трябва да а, подобри нещата във връзка с вашия доклад. Ако а, има обаче молби а, да се заличат текстове, това не е в европейски интереси. Затова си позволявам да вземам думата а, за хора, които отсъстват. И е жалко, че отсъстват тук. Сега, а, има една точка, която е много важна във Франция, но не само във Франция. Това е здравеопазването здравноосигурителните каси се намират в рамките на социалната и солидарна економика във Франция. Те играят много важна роля, така че ние бихме искали да се отдели повече внимание на този въпрос и като госпожа Розиер ние слагаме акцент върху управлението, съотношение между размера на възнагражденията и е, дори предприятията, които работят е, с е, стопанска цел, цел печалба, не трябва да се изключват. Е, мисля, че е, това е част от договора. Аз мисля, че е, нашите изменения са много близки до тези на групата на социалистите. не би трябвало да ви създават проблеми. Аз знам, разбира се, че е сложно, но винаги се поставя въпроса за санкциите, ако не се спазват критериите на Европейския социален знак. Е, само доброволно да се действа е, без е, да има заплаха от загуба на социалния знак, това е въпрос, който винаги за мен се поставя, когато става дума в рамките на правовата държава. Какви санкции да се предвидят? Още веднъж ви благодаря за извършената работа и за консенсусния начин, по който се отнасяте към темата. Благодаря, господин председател. И аз ви благодаря. Мисля, че изчерпахме желаящите да се изкажат. Господин Машталка, може би, иска да добави нещо. Е, пане председател, кратце, дякую Благодаря, господин председателю. Благодаря на колегите за техните идеи. С удоволствие ще работя с тях. Господин Радев, и аз обсъдихме част от въпросите, които той изложи тук. Смятам, че печалбата не е мръсна дума, точно обратното. Може да се генерира печалба и може да се реинвестира, но това трябва да отговаря на здравото мислене – Що се отнася до определението на знака, с удоволствие ще работя по това да се заложи една рамка, която да определя условията за предоставянето на този европейски социален знак и да мислим за евентуални санкции също така. Така че наистина да е релевантен този знак. Убеден съм, че ще постигнем с колегите консенсус, може би с изключение на колегите от една политическа група. това е демокрация, в крайна сметка. Няма как по друг начин да се работи, но мнозинството от колегите, според мен, казват, че вървим в правилната посока. С удоволствие ще работя с тях. Европейската комисия иска ли да се изкаже? Забравих да дам думата на комисията. Be... Не, и така, приключвам тази точка. Приемането в нашата комисия ще бъде на срещата ни през май, 14-15 май тази година. Uh, by... Продължаваме с пета точка. Разглеждане на проекта на доклад за мониторинга на прилагането на правото на Европейския съюз през 2016 година Давам думата на докладчика господин Хрисогонос. Thank you, Chairman. Dear colleagues, the proper... Благодаря, господин председател. Правилното прилагане на европейското законодателство е ключов елемент за подобряване на неговата ефективност. Тая връзка е необходимо внимателно и а, е внимателно наблюдение от страна на държавите членки. Трябва да се гарантира ефективното прилагане на европейското право. Това е необходимо, защото не справянето с това, не транспонирането, транспонирането не на време на европейско законодателство, гражданите, бизнеса биват лишавани от, от ползи. По отношение на мониторинга на прилагането на европейското право, трябва да кажем, че това не трябва да бъде чисто формално упражнение и анализ на статистически данни. Напротив, трябва да се изследват недостатъците при прилагането на законодателството, защото въздействието на на тези недостатъци трябва да се анализира много внимателно и да се предлагат реалистични предложения за корекции. Доклада на комисията за мониторинго на прилагането на правото на Европейския съюз през 2016 година не отчита изцяло тези цели. Годишният доклад на комисията за 2016 година отчита, че отчита областите, където държавите членки често, най-често са обект на на наказания заради нетранспониране са околна среда, правосъдие, потребители, вътрешен пазар и данъчно облагане над 3000 оплаквания а, с потенциални а, нарушения в Италия, Испания, Испания и Франция най-вече са съсредоточени, анализира комисията. Трябва да се подчертая, че броя на нови жалби, новопостъпили жалби е на най-високо ниво след, от, от 2011 година. В момента са рекордни бройките. Големия брой процедури, наказателни процедури 2016 година пак а, е в своя пик и това представлява сериозно, а, сериозна тревога. От друга страна, комисията изглежда забравя, че програми за адаптации и за корекции, приети от държави членки и насърчавани от европейските институции, са засегнали основните права, в това число достъп до жилищно настаняване, здравеопазване, образование, трудово, трудови права и тъй като всичките европейски институции са задължени от договорите, учредителните договори, хартата на, основни, на основните права, меморандума за разбирателство между европейските институции и държавите членки трябва да се счита за а, акт на Европейския съюз. Нещо повече, в, в разраз с европейските основни принципи е това, че е, задължението на комисията и на Централната банка по договор а не, не предполагат правомощия да се вземат самостоятелни решения и дейностите, които се изпълняват от тези институции по а, договора а, задължават а, само самите институции. Комисията също така в доклада си не отчита а, това, че реш... важни решения, като например такива свързани с националния бюджет и реформи, се вземат от финансови министри в еврозоната, без да има формални правила за това и без необходимата прозрачност. В резултат от това няма достатъчно отчетност за тези решения пред Европейския парламент и други институции на, на Европейския съюз. Освен това, трябва да се подчерта, че европейските институции и държавите членки следва да обръщат особено внимание на изпълнението, на прилагането на мерки в областта на обежището и миграцията, така че да се гарантира пълно съответствие с принципите, които са залегнали в хартата на основните права на Европейския съюз. Всички институции на Европейския съюз и държавите членки а, следва да откликват ефективно на а, положението с а, миграцията и сигурността и да а, прилагат Европейския план за миграцията и а, съпътстващите го пакети за изпълнение институциите на Съюза трябва да бъдат насърчавани да изпълняват задължението си, да прилагат европейското законодателство, когато създават правила от, със статут на вторично законодателство. Това ще трябва да засяга и политики и споразумения, които се сключват с институции от трети страни. Трябва също да се насърчава да подпомага държавите членки с каквото могат в опитите им да, да транспонират европейско законодателство във всички области. Необходимо е сътрудничество и солидарност най-вече към по-слабите. Както Както, каза, както е казал Аристотел преди 24 века, закона трябва да, да служи на а, обществото, а не бива да се превръща в тиранин, който, от който да страдат обществата и, и народите. Против, законът трябва да бъде такъв, че да позволява да се зави, развие общество, да, развието, обществото да се развива устойчиво. Благодаря. Има ли желаящи да вземат думата? Този път ще се изкажа от а, името на госпожа Кауфман, казва първи оратор. Госпожа Кауфман благодари на докладчика господин Хрисогонов за изготвения от него проект на доклад. Аз искам да подчертая няколко точки, които са важни за госпожа Кауфман. Големия брой на висящите процедури по нарушаване на основните договори от 2016 година показват, че е, своевременното и е, надлежно прилагане на европейските е, разпоредби, на разпоредбите на европейското право, представлява много голяма задача за Европейския съюз. Е, жалко е, че през 2016 година броят на новопостъпилите жалби е най-висок от 2011 година и най-често се засягат областите за етос, правосъдие и потребители неправилното прилагане или транспониране на европейската правна уредба от държавните членки може да ограничи до голяма степен правата на работниците и потребителите. Аз мисля, че държавите членки носят основна отговорност за надлежното прилагане на европейското право и те трябва да спазват тази своя отговорност. Много е важно обаче доброто сътрудничество с комисията, най-вече при прилагане на европейската правна уредба. Важно е да се почая особената роля на социалните партньори и гражданското общество при изготвянето на е, правни на нормативни актове и прилагането им от страна на държавите членки. Благодаря, господин председател. Е, няма защо. Аз се чудя понякога колко далеч може да стигне представителната демокрация. Госпожа Халтала. Идвам от а, среща с гражданското общество, където имаше поне 12 евродепутати от различни комисии и групи. И, както каза колегата, на парламентарни комисии, един колега на парламентарни комисии не виждаме толкова много депутати. Още веднъж искам да благодаря господин Христогонов за голямото количество работа по годишния, монитор... годишния доклад за мониторинга на прилагането на правото на Съюза. А, но сега има, има въпроси, които трябва да получат по-обстойно правно внимание. Наистина, докъде Европейската централна банка а, може да диктува мерки, а, които диктуват на, на държавите членки а, какво да вършат, а, до, като се стига до положение, при които се нарушават а, основните права. Знам, че това беше засегнато, засегнато и в един по-отдавнашен доклад на, на господин Христогонос. Гонос. Да, наистина. Призовава се за особено внимание при прилагането на, на мерки в областта на убежището и миграцията. Защото, да, доста разнороден е подходът на отделните държави членки, доста различен. Така че може да се задълбочи тая дискусия. В момента в много държави членки се водят а, разговори, дебати за, за връщането на лица търсещи убежище, които не получават убежище. И как държавите членки изпълняват а, това, как, се, как изпълняват, как се съобразяват с процедурата по връщането. Това са моите бележки. Благодаря. Благодаря. Има ли други желащи да вземат думата? Комисията, може би? Не. They might have their reasons. Uh... Сигурно си знаят защо. Тогава единствено ще добавя, че крайният срок за внасяне на изменение е 28 февруари 12 на обяд. We... Сега преминаваме към десета точка. По въпроса за договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Отчет пред парламентарната комисия. Госпожа Гепхарт е тук. Втория докладчик, господин Фос, очевидно го няма. Госпожо Гепхарт, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ние можем да докладваме за напредъка на разговорите в тристранните преговори по цифровото съдържание. Трябва да посоча, че на политическо и техническо равнище с съвета, както на по време на естонското, така и по време на българското председателство имаме много положително сътрудничество и тъй като съществува воля да търсим добри решения, това е факт това се осъществява като сътрудничество. Мисля, че има много добри предпоставки да продължим да бележим напредък. Мога да посоча нещо съвсем ясно. Така както тече дискусията, мога да си представя много добре по време на българското председателство да стигнем до резултат и да вземем положително решение. Това е добре, защото в тази сфера е необходимо да се отбележи напредък. Ние имаме много точки, по които сме постигнали договореност. Няма да се спирам отделно на всяко от тях, защото това би отнело много време поради комплексността на темата. Но три са темите, по които трябва да работим още и по които още не сме постигнали консенсус между съвета и парламента. Първо става дума за хармон... степента на хармонизация в сферата на гаранционните срокове и срока за прехвърляне на тежеста на доказване. Съветът иска непременно минимална хармонизация. Ние като парламент посочихме ясно, че искаме пълна хармонизация и това наистина има смисъл, защото се движим в сфера, в която освен Великобритания и Нидерландия, няма правна уредба в държавите членки и е, за това има смисъл да се въведе единна правна уредба във всички държави членки. Това е точката, по която трябва да продължим да работим. Друга точка, по която съществуват проблеми, е точката свързана с е, нарушенията срещу основния регламент за защита на данните, а също така как това може да доведе до дефекти по цифровите продукти. Важна тема. Знаете, че Европейския парламент ясно посочи, че трябва най-малкото е, да е, включим минималния принцип за данните в обективните критерии за съответствие. Съветът не иска това и затова ние решихме да направим експертно изслушване и каним представители на съвета и комисията да имаме експерт експерт, е, който е за, който е против, т.е. експерти, които да застъпват противоположните мнения. Резултатът от това експертно изслушване, което сега проведохме, е, че и двамата експерти подкрепиха хипотезата, че трябва да се създаде правна яснота, ако искаме е, в обективните критерии за съответствие да е, включим нарушението срещу принципа за минимизиране на данните. И всъщност беше посочено, че има смисъл да се направи това, за да има правна сигурност, правна яснота и е, това да не става по заобиколни пътища, чрез различни правни уредби в държавите членки. Надявам се, че ние ще успеем да убедим съвета в това, че действителност това трябва да се направи. Смятам за очудващо. Европейската комисия предложи това, обаче междувременно премина на страната на съвета. Това не улеснява нашата работа, но смятам, че за защитата на попребителите ще бъде много важно, ако успеем да наложим тази идея. След като обаче двамата експерти толкова ясно изразиха отношение, аз мисля, че можем да се надяваме, че ще успеем да убедим държавите член членки. Във всички случаи поне ще се опитаме да направим това. Третата точка, по която все още има големи разногласия, е свързана с стоки с градено в тях дигитално съдържание, iPhone, iPad, смарт карти и тук вече в тясно сътрудничество с докладчика Аримонт госпожа Хаутала работихме по член 40 54. Подготвихме, тя подготви становището в тази комисия и ясно посочваме, че Цялата цифрова сфера трябва да бъде уредена в директивата за цифровото съдържание, защото иначе би било много странно, ако имаме различни правни уредби, например за случаите, в които е, имаме инсталирано приложение в нашия е, iPhone, е, е, то е под един правен режим, при апдейтване това да се прави при друг правен режим, това няма смисъл и по тази причина ние запазваме придържаме се към това, което прие, парламента прие с голямо мнозинство. Трябва да е, обвържем тези неща, защото иначе ще има много големи проблеми за производителите, е, продавачите и други заинтересувани лица. Аз не разбирам много добре защо съветът продължава да бъде против. Ние, или по-скоро аз чух, че съветът обсъжда нов вариант евентуално прилагане на член 20 от нашата директива, чрез е, е, изменения в директивата за е, стоките, ако това е вариант, аз не знам, аз не бих била против. Исках да попитам господин Коста дали и той би бил съгласен. Аз не знам дали ние бихме постигнали решение. За мен е все едно къде е уредено това. Важното е уредбата да е единна и мисля, че тук можем да проявим гъвкавост. Това са трите точки които трябва да бъдат обсъдени на първо място, но тъй като дискусията с председателството на съвет е много консенсуална, няма втвърдени фронтове, мисля, че ще бъде възможно през следващите три месеци да стигнем до резултат, ако подготвим всичко много добре по време на техническите заседания, които протичат много добре. Следващото заседание е, на трилога е за 6 март и там ние искаме да се опитаме да конкретизираме една от тези три точки и мисля, че имаме шансове за това. Благодаря. Any observations from the members? Mrs. Hautala? Госпожа Хаутала. Um, uh, uh, um, Благодаря, съгласен съм госпожа Гебхарт, че в какъвто и вид да се приеме решението за предоставянето на цифрово съдържание, същината ще бъде една и съща. Искам да ви попитам какво вие мислите, че ще стане с директивата за материалните стоки. Стигнахме до, до положение с липса на явно мнозинство за максимална хармонизация и липса на достатъчно мнозинство за минимална а, синхронизация. Така че бяхме в тупик. А, да, може би ще тръгнат нещата, когато държавите членки започнат да обсъждат този въпрос, но вашето усещане какво е? Какво, какво мислите, че ще стане? В, колим, в комисията ИМКО ще се видим утре, що се отнася до степента на хармонизация. Там има компромисно предложение, как да го нарека, целенасочена минимална хармонизация, основен принцип минимална хармонизация, така както става до сега, обаче с много изключения, в които се определя къде има пълна хармонизация. Това всъщност е намерения сега компромис. Така че е, да бъдат доволни тези, които са за пълна хармонизация и тези, които са за минимална хармонизация, с резултат, че и всъщност това беше политическата цел пред всички, че в нито една държава членка – да не се накърнява действащата правна уредба. Това беше проблема при пълната хармонизация, че не може да се извършва такава хармонизация на най-високо равнище в е, всички държави членки. Няма да се постигне никога мнозинство, нито в съвета, нито в парламента. По-скоро трябва да се погрижим е, да им има хармонизация на високо равнище, а вече ако има по-подробна правна уредба, тя да по-детална, тя да продължи да действа. Доколкото правилно разбрах, ние утре ще трябва да решим, че всъщност се случват две неща, че при редица права някои държави членки, които имат определени права, вискаше, например, могат да го е, запазят, а други могат да го направят до момента до навлизане в сила на тази директива. Респективно втори вариант. Всичко това е много сложно формулирано, но вторият вариант – е сектори, като например срок, гаранционни срокове или прехвърляне на тежестта на доказване, там вече се посочва, че се запазва минималната хармонизация, защото в някои държави членки за определени продуктови сфери срока е 6 години и трябва да остане свобода на избор на тези държави да запазят срока от 6 години. Това беше компромиса, който постигнаха моите колеги вчера в ИМКО. Дали сега това ще разблокира ситуацията в съвета, не мога да ви кажа, защото ние имаме двойно блокиращо мнозинство, това за пълната хармонизация и това за минималната хармонизация. И това всъщност създава проблема и не можем да дадем точни сведения, нямаме общо становище на съвета по този въпрос, и не можем да кажем кога нещо ще се направи в тази сфера. И всъщност това е една от причините, поради които аз непрекъснато твърдя, че не можем част от цифровото съдържание да остане в тези материални обекти, без да знаем кога какво ще се прави и именно вътрешния пазар по този начин е, бива увреден поради различните правни уредби и е, цифровите съдържания, които са включени включени в такива материални обекти, да трябва да се подчиняват на различни правни уредби в държавите членки, защото нямаме общо общностно право. Това са трудностите, в които се намираме в момента. Проблема е малко комплексен, но, както ви казвам, за мен е свързано с е, наистина много голям интерес да продължа да работя по тази тема. Благодаря за информацията. Ще следим как нещата ще се реализират на практика, но, но юристите от сега са ви благодарни, може да се каже. Това е по 10 точка, 11 вече сме я минахме 12 е, просто информационна точка и се отчита. Това е, това е, беше публичната част от нашето заседание. Нататък имаме две точки при закрити врата. Можем да пристъпим към тях, но само само при условие, че членовете няма да, да напускат залата, защото в момента сме 9, е, има изискване за гласуването, което предстои, да има поне 8 души. Така че ви приканвам тези, които трябва да останат за следващата част от заседанието, да останат. И така, с това а, публичната част от заседанието приключва. Искам да помоля всички, които нямат право да остават а, в състава при закрити врата, да напуснат залата сега.